First of all, a very warm welcome. Uh, Добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджети. Председателят ни Артюи не можа да пристигне на време. И като заместник-председател с най-дълъг стаж ще на днешното заседание. Няма да има проблем. Първо трябва да приемем дневния ред. Ако нямате възражение, считаме, че дневния ред е прият. Второ, за Брекзит гласуването ще бъде отложено за втората сесия през април, тъй като трябва да гласуват и в британския парламент за удължаването на срока. Не знае дали ще го гласуват. И сега преминаваме към бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година, раздел 1, Европейски парламент. Владимир Манка е докладчик. Владимир, ние проведохме много сложен дебат в бюрото и сме доволни от начина по който протекоха преговорите. Нека да преминем към гласуването веднага. И така, започваме първо с пробно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Всичко изглежда наред. Благодаря ви. Сега минаваме към реалното гласуване. Гласуваме а, анекс 1. Позицията на докладчика е положителна. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Приема се. Измененията на докладчика и общо гласуване. Втори анекс. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до гласуване на внесените изменения. Първо, седмо изменение, втори параграф, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф, девето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Носите ли се картата за гласуване? Виждате резултата. Четиринайсе гласа на 14. Отхвърля се. 38 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, електронна проверка, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16 за, 12 против, 17 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение. Кой е за? Против въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Двадесет първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Става дума за 34-35. Прекратете гласуването. Приемат се. 36 отпада. 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57, 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 е, с устно изменение на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 49 е оттеглено. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече. Всъщност отхвърля се. Господин Карас също гласува. 52 е отхвърлено. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 102. Разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка, начало на гласуването. доколкото разбирам, отпада, тъй като 50-то изменение беше прието. 59-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. 59. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 60-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 23 с устно изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Прекратете гласуването. 63-то изменение се приема. 64-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65 за. Против? Въздържали се? Приема се. 66 отпада. 67. Кой е за? Против. Отхвърля се. 68. 67 изменение. Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 68. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 71 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 82. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 85. Кой е за? С устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 80 и... Искате проверка по 85-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 87 за. Всъщност то отпада. 83. Кой е за? 83. Yes, next one. Next one. Yes. yes. First and second part. 83 is a split vote. First part. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 86. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 99. За, против, въздържали се, Електронна проверка, 99-то изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 89. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 90. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 91. Кой е за? С устно изменение. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме компромис номер 5 за против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 95, 95 отпада, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим добре. 97. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 с устно изменение от докладчикът за против въздържали се приема се 103 разделена гласувана на части първа част за против нека да проверим 103 първа част Край на гласуването. Приема се. Благодаря и господин Карас. Втора част за отпада 104 за против Нека да проверим. 104-то. Моля, гласувайте. Чакаме още един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. И стигаме до съображение от преамбюла. Първо за, против. Против за, казва председателят. Нека сега да почнем пак. За. Против. Нека да проверим. The vote is open. Still two missing. Чакам още два гласа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за против въздържали се. Приема се. Изменение 3 за против въздържали се. Приема се. И гласуваме окончателно по именно гласуване. Моля, гласувайте. One missing. Now everybody here. Всички вече гласуваха. Край на гласуването. Поздравления за господин Манка. Приема се. Четвъртия точка, заключение на съвета за мерки за изпълнение на общия бюджет, свързано с е, напускането на Европейския съюз от е, Обединеното кралство. Отлага се е, евентуално за април. После бюджет, трета раздел, господин Виоти не е тук. Той е, е общ докладчик за бюджета. А, докладчика по бюджета, нека да чуем. Става дума за два трансфера. Пети номер за 5 милиона от е, инструмента за сътрудничество за развитие за Южна Африка. Миналата седмица разгледахме един а, трансфер, която е свързана 350 милиона за целите на миграцията и обежището. Според а, докладчика са получени удовлетворителни отговори, така че и двете предложения могат да бъдат гласувани. So I will open the vote. Who is in favor? Тогава да гласуваме за. Ще гласуваме по е, е, електронен път, по именно гласуване. Можем да гласуваме. Моля, гласувайте. Още два гласа чакаме. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Виоти. Следващата точка. Аз съм докладчик и ще премина в ролята си на такъв. Това е по трансфер C1. Споразумяхме се на помирителната процедура с е, бюрото за бюджета за 2020 4 милиона 220 е, хиляди евро. Това е, е първо за парламента, след това за сметната палата – 1642 социални взаимоотношения 30 000 евро и комисията иска за Люксембург за 2019 после за омбудсмана промяна в е, постове от е, АД 6 на 7 и от е, и също е, за постове за непостоянни позиции. По първото предложение, C1, нека да гласуваме. Гласуваме поименно. Край на гласуването. Мисля... Изчаквам още два гласа. Край на гласуването. Ето, готово. Благодаря. За сметната палата и за омбудсмана има ли възражения? Ако няма, приемаме, че се приемат с което стигаме до... Изчерпахме дневния ред. Госпожа Холмайер не е Тук не сме получили някаква конкретна информация от нея. Uh, а, тук е госпожа Холмайер. Добре е дошла. Моника, съвсем на време всичко приехме, което искате вие, така че ще се срещнем отново на 1 и 2 април благодаря, че бяхте тук и приятна вечер!